So, good afternoon. Добър ден. Добре дошли на всички. Можем ли да започнем нашата работа? Започваме с процедурния въпроси. Разполагате с дневния ред. Ако нямате някакви забележки, можем да считаме, че дневния ред е прият. А сега за председател съобщенията на председателя. Започвам с добрите новини. А, мисля, че е голямо. А, така можем да се зарадваме, че между Международния комитет за Нобеловето награди а, награди три смели жени Елен Джонсън Сирлив и Лейма Гбове от Либерия и това Кармен от Йеме. Първата лауреатка е, мисля, доколкото, доколкото знам, първата и единствена жена държавен ръководител в Либерия. И тя е и човека, който така добре организира демонстрациите едно време, че успя да застави Чарлз Тейлър да напусне своята пост. спомните си, че имахме едно изслушване върху тежкото положение в Либерия и в а, Куво от, от а, Конго за тежкото положение на населението там и по-специално мъченията, изтезанията, на които са подложени жените. Третата наградена е Тала Калкармен от, от Йемен, която е, е правозащитничка, мюсюлманка, която е член на Асоциацията на журналистите, която от януари, началото на тази година, е една от ръководителките на демонстрациите, на демонстрациите срещу режима. Пред... Сега ще Азербайджан. Доколкото знам, омбудсмана за човешките права от Азербайджан е сред нас. Искам да ви, да, да ви припомня, че през май беше приета резолюция от Европейския парламент и председателя Бусък пос, посети страната. Целта е е с общи усилия да се направи всичко възможно за защита на човешките е, права, но въпреки всичките усилия нещата не са а, е, проблемите не са разрешени. Няколко протестанти са били арестувани след мирна демонстрация е, в страната и в момента 14 е, политически затворници са са в, са в затворите, така че ние призоваваме висшия представител по на Европе, за външните е, работи на Европейския съюз да заклейми е, тези дейности. Що се отнася до Китай, знаете, че правозащитника Гао Зишенка е, е изчезнал през април 2010 година пред, е, председателя Бусък повдигна този проблем при разговорите с китайските власти, но за сега няма никакъв е, напредък. През септември слушахме изказване на неговата съпруга по време на заседание в е, Нью-Йорк където тя спомена, че той е бил обект на изтезания и мъчения. На следващото ни заседание, посветено на Китай, на 5 декември ще обсъдиме докъде са стигнали нещата и ще видим какво се е случило с, с него. Знаеме също така, че китайското правителство обс обсъжда някакви мерки, които на практика ще легализират насилственото изчезване на лица, т.е. ще могат да бъдат арестувани лица, които провеждат някакви разследвания без допълнителни изисквания и е, мерки. На 11 октомври Украинския съд осъди бившия министър-председател госпожа Тимошенко на 7 години затвор. Председателя Бусек излезе с е, изявление, в което сподели загрижеността си от това, че това, тази присъда има, може да има политически мотиви и че има нарушение на върховенството на закона в Украина. На последната заседание в Страсбург този проблем беше обсъден, включително и отношенията между Украин, Украина и е, Русия. В е, Египет има е, нарастващо насилие срещу християнското е, малцинство в Египет и по-специално в Кайро. Председателя Бузек на няколко пъти излезе с изказвания, осъждайки тези нападения и насилие срещу християнски църкви и християни. Резолюция ще бъде прията в Страсбург. Що се отнася до Тунис, е, други, другата неделя ще се проведат е, избира, е, избори в Тунис. Наша делегация, многочленна наша делегация ще наблюдава тези избори. Ще бъде ръководена от господин Албертини. Ще обсъдиме тези проблеми на съвместното си заседание с АФЕТ на 10 ноември, където ще ни бъдат представени резултатите от изборите. Споразумяхме се с председателя Бусик да обсъдиме и всички предприяти дейности в областта на човешките права е, по време на председателството на господин Бусек. На 31 ноември по инициатива на председателя Бусек ще се проведе е, конференция в сградата на парламента. Ще присъстват е, бивши лауреати на наградата Сахаров. И ще, ще, ще, ще същевременно ще има цяла серия лекции, а, а, изнесени от а, бивши лауреати Сахаров, Иран. Съ, съвета реши да прилага нови санкции в Иран. 20, на 29 иранци ще бъдат отказвани визи и ще бъдат замразени авуарите им тъй като се, се смята, че те са а, че те са виновни за нарушаване на човешки права. Същевременно има осъдени на смърт и при, призоваваме и баронеса Ашнтън да излезе с изявление по този проблем. За Сирия съвета е, приветства усилията на политическата опозиция в е, Сирия, Сирийски национален съвет, е, който иска да създаде обединена платформа за мирно решение на проблемите. Съвета обаче все още не е признал официално Сирийския национален съвет, но се смята, че нови санкции ще бъдат предприяти в близките дни и ще бъдат наложени в близките дни в Ливан. В на 12 октомври се проведаха консултации между ливански депутати, европейски депутати в рамките на смесения интерпарламентарен комитет. Бяха повдигнати много въпроси от тяхна страна, много повече дори отколкото от наша страна, като например, че те имат необходимост от имат нужда от нашата помощ за решаване на проблеми като е, прекомерен брой затворници в затворите, положението на палестинските бежанци, домашното насилие, насилието срещу жените въобще и положението на, на бежанците, на имигрантите, както и на населението, което е, живее по границата с е, Израел също времено, Ние пък е, ние наблегнахме на преследването на правозащитниците в Ливан и по-специално на представители на Ливанския център за човешки права. Бих искала също така да ви съобща, че е, Пилар Нориега, която е юристка и правозащитника, правозащитница в е, Мексико, бе бе намерена мъртва в нейния офис. Тя беше много смела правозащитница. Тя а, разследваше а, убийства в своята страна и е, официалното разследване не доведе до никакви резултати. Не е ясно дали става дума за убийство или самоубийство но Същевременно властите настояваха на това, че тя, е, че тя страда от, от параноя с цел да я дискредитират. Правозащитници от Мексико казаха, че ще настояват за независимо разследване и е, случая също така беше доведен до знанието на Междуамериканския съд за човешки права. Така, ще спра до тук с а, е, а, е, съобщенията на председателя, а сега ще минеме към изслушването на човешките права в а, Турция. А, в светлината на доклада на комисията, който ще бъде представен в скоро време. Имаме тук представители годишния доклад като, като, като цяло отчита положителния напредък в областта на човешките права. Е, смятаме, че е, процес за постепенно интегриране на Турция ще бъде много положителен за човешките права, както каза комисора е, Фюле. той заяви, че има намерение да даде нов устрем на диалога между Европейския съюз е, и Турция. Но тук в е, нашата комисия ние съсредоточаваме нашите усилия върху положението на човешките страни и всъщност обикновенно обсъждаме проблемите, които не са решени, за които няма задоволителни решения. Като например свободата на изразяването, както е в доклада се казва, въпреки че има доста значителен напредък през последните 10 години, все още са необходими гаранции е, за е, зачитане на основните права и по-специално свободата на изразяване. Е, все още има много преследвания и е, производства, които са заведени срещу журналисти и броя на журналистите, които са задържани, буди загриженост. Не става дума само за журналисти, но, но и е, и много други лица, които, които се занимават или обръщат внимание на нередности в а, когато става дума за проекти свързани с околната среда. По същия начин се преследват и издатели и преводачи, които издават или превеждат книги, които в други страни се издават свободно. през през последните години Европейският съд за човешки права е издал редица присъди срещу Турция. Турция всъщност е страната, която, е, срещу която са издадени най-много присъди. Е, страната приема по принцип е, присъдите, но е, трябва решенията да бъдат е, прилагани. Е, проблем също с е, кюрдското население и по-специално кюрдското население в, на границата с, е, с е, Ирак. Мисля, че нашите експерти също трябва да проучат положението там, както и положението на сирийските бежанци в Турция Турция. Повече от 7500 сирийски бежанци са намерили убежище в Турция. А, а, тур... Турция отваря своите граници за бежанците от съседни страни, както това беше за иранските бежанци преди години, докато нашите страни така имаха много резерви за приемане на бежанци, но същевременно трябва да видим какво е положението с какво е положението на тези бежанци, защото има е, така свидетелства за мъчения, изтезания и така нататък. Днес ще бъде една отлична е, възможност да обсъдиме тези проблеми. Сред нас са Александра Казграние, директор за разширяването от е, Харватия, за Харватия, Фиром, Турция и Исландия. Елен Флотра, Ема Синклер Уеб от Human Rights Watch, както и госпожа Себнен Корюр Финчанчи, която е член на Международния център за борба срещу мъченията. Имаме също пред, пред трябваше да имаме и представител от Репортери без граници. А сега давам думата на Александра Газграния. Много ви моля, съсредочете се върху основните проблеми. Имате 5 минути на разположение. So let me just start very quickly by saying honorable members and let's get to business.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 разказах какво, какво е последното развитие. Имаше е, положително и, и отрицателни елементи. Първият беше положителен. Първо ще започна с, кости... с конституционните развития и прилагането на последните изменения, залегнали в Конституцията, свързани с съдебната реформа, дискриминационните мерки за жените. Най-важно е, е изменението, измененията в е, съдебната власт, е, определянето на правомощията на магистратите, на Конституционния съвет, което разширява правната рамка, е нещо много важно за независимостта на съдебната система. Сега тя е, отговаря на е, стандартите на Европейския съюз е, и всичките проверки, които направихме, показват, че сега нещата са много приемливи. Това обаче не отменя необходимостта от конституция, която да има граждански характер и да замени е, военната конституция, която съществува сега. Е, е, настоява се за конституционна реформа още от 1991 година. <clears throat> В Турция има консенсус да, между правителството, опозицията, гражданското общество да се приеме нова конституция. <clears throat> Председателя на парламента се консултира с е, прависти и специалисти по конституционно право и <clears throat> разреши да се е, е, създаде един уебсайт, за да може гражданите да се запознаят с новата конституция и всяка една от партиите в парламента ще е, е, назначи по трима членове, които да участват в конститу... Комисията е, по Конституцията. А, миналата година имаше и нови елементи в е, е, контрола върху въоръжените сили и силите за сигурност от страна на гражданското общество. Такъв Висшия военен съвет също се реформира. Турция ратифицира протокола на ОНЕ срещу мъченията, конвенцията, към конвенцията срещу мъченията. А, освен това, в областта на свободата на веро, вероисповеданията и имуществото на различните цър, на вероисповедания, правителството а, взе решение за връщане на имущ... имоти, конфискувани а, след 1936 36-та година. Въпреки това а, Това са положителните елементи. Сега да минем към отрицателните. Комисията е, нашата комисия, подкомисия дава голямо значение на а, на свободата на изразяване и ние смятаме, че в Турция тя не е гарантирана в достатъчна степен. Това са и констатациите на Европейския съд за правата на човека. Съдът тълкува много рестриктивно някои разпоредби с претекст, че за борба с тероризма и се нарушават правата на журналисти, писатели, правозащитници. Въвежда се една истинска цензура и това буди загриженост. Имаше е, случаи много вебсайтове да се блокират, е, да им се налага забрана. Друг е, Проблем е положението в юго Турция, където много често се потъпка човешки права в името на борбата с тероризма. Там е необходимо Турция да отбележи значителен напредък. Турция трябва смело да предприеме мерки за решаване на кюрския проблем по мирен път и да прекрати атаките срещу правозащитници. В областта на правата на жените съществуват правила за равенството между двата пола, но той още не се прилага на цялата територия на страната. Освен това, участието на жените в политиката се е увеличило от 9 на 14% от последните избори е, и още едно подобрение – през, на парламентарните из, е, избори през юни имаше увеличение на участието на жените. Остават обаче проблемите с насилствените бракове, с достъпа до образование. Трябва да настояваме Турция да спазва нашите критерии, за да укрепи демокра... Е, една демократична система, основана върху човешките права и правовата държава. Искам да припомня на всички, че скрининг доклада по глава 23 по основните човешки права и съдебните права са, е все още в съвета Ние трябва да изразим също нашата позиция по 23 глава. Тя има ключово значение и тя... Благодаря. Може би сега ще дам думата на Елен Флотра трябва да ви напусна в, без 20, в, за да отида в Комисията по граждански свободи, където трябва да гласуваме. Аз ще отбележа по-скоро политически аспекти, за да не се повтарям с а, прежде или с, говорещата и с тези, които ще се изразят след мене. А, е, които ще покажа, че положението с човешките права се е подобрило. В сравнение с миналата година изборите, изборите през юни, на които ККП е спечели голяма победа, партията е, има абсолютно мнозинство макар че това мнозинство не и позволява, няма две трети, не може да приема големи реформи, като примерно Конституцията, т.е. ще има нужда от допълнителни гласове, нямат необходимите 330 гласа и за това партията зависи много от качеството на диалога с останалите партии и изграждането на консенсус. От тази гледна точка е изработването на новата конституция от една създадена за случая комисия с под, включваща по трима представители от всяка политическа партия, включително е, е, не само парламентарните, а и партии, които са над 1%, комисия, която ще бъде отворена за участието на експерти и представители на гражданското общество, показва, че днес се търси абсолютно необходимия консенсус, за да се е, премахне е, силната поляризация на обществото, което, която е препятствие за демократичните реформи, включително и в областта на правата на човека. Разбира се, съдържанието и влиянието на новата конституция ще е от съществено значение за продължаването на реформите в областта на правата на човека и по-специално по отношение на кюртския проблем. <clears throat> До тук военните мерки, военната програма доминираше и, и е, честите атентати от страна на кюрдската партия ПКК задават ритъма или по-скоро на напредък, или по-скоро на регрес на кюртския проблем. В новата конституция при е, дефинициите на гражданство, децентрализация, укрепване на местните власти, гаранциите на свободата на изразяване, независима и безпристрастна съдебна система ще бъдат засегнати и тези е, е, е, елементи ще имат решаващо значение за решаване на положението в югоизточната част на страната. едно решение, което да обхване ситуация във всичките измерения културно, политическо, гражданско, економическо. Дори и днес все още да се дава приоритет предимно на сигурността. Вярно е, че контрола от гражданското общество е изключително важен. Не може една демократична, децентрализирана Турция с засилени и по-автономни местни власти да се командва от армията, която да диктува своята воля на гражданското общество. Това днес не е възможно повече и слава Богу, нещата се променят. Половината генерали са в затвора, заподозрени в е, е, заговор за преврат срещу правителството. И може само да се съжалява, че много процеси все още не са започнали и предварителното задържане се използва прекомерно като средство, мисля, че властите ясно съзнават, че е, е, са необходими подобрения в съдебното производство, в цялата съдебна система и е, новата конституция трябва бързо да се приеме и да започне да се прилага, за да се преодолеят всички пречки, които е, е, спъват и задържат процесите срещу е, генералите. Е, парламентът е, реши да изпрати е, делегация за да наблюдава процесите в Турция, закона срещу тероризма, който има опустошаващо действие върху правозащитниците, включително и журналистите, защото е достатъчно да се направи манифестация в защита на кюрдите, за да попаднеш в затвора по смисъла на член 6 и 7 от наказателния кодекс по отношение на положението на жените. Положителното е, че насилията срещу жените се обсъждат публично. Допреди няколко години темата беше табу. Няколко вестника посмяха да я повдигнат. Сега всички я дискутират. Тя получи достатъчна видимост. И не само това, вече този въпрос присъства непрекъснато мисля, че този проблема с насилието срещу жените трябва да бъде е, е, решен е, категорично. И накрая е, глави 23-24 Европейския съюз си подрязва крилете, като се въздържа да използва най-ефикасните инструменти за поощряване на реформите, а именно преговорните по двете глави 23 и 24 основни права, правосъдие, вътрешни работи са от съществено значение. ние сме замразили преговорите по тези глави и за това е, е много важно да говорим с е, Турция. Подкрепям комисара Фюле да се създаде една положителна реглама, е, програма, за да потикнем турските колеги да премахнат политическите пречки, препятствия за осъществяване, за започване на преговорите. Така че приветствам комисията, Европейската комисия за това, че вече подготвя възобновяване на преговорите. Мисля, че това е много важно в сегашния политически контекст и е, тръгвам, е, отивам да гласувам. Е, надявам се, че ще ми бъдат предадени всичките ви дебати. Благодаря ви, Елен Флотра. Сега е, е Сенклер от Human Rights Watch. I want to start by uh, talking briefly about the uh, progress report's focuses. Um, uh, there's clear focus. Исках накратко да разгледа доклада за развитието и елементите, по които се е, съсредоточава реформата на правната система, свободата на израз и както и много други въпроси, но бих искал да подчертая няколко основни точки. Също така гражданския надзор над военните. Докладът за напредъка съставлява една конструктивна основа, върху която може да продължим. Реформите могат да продължат и може да се надяваме, че всичките страни от страна на Европейския съюз и турска страна ще използват заключенията на този доклад по градивен начин. Става дума да се подготвят елементи, които позволяват да се напредва към една реформа на съдебната система, да се направи опит да се подобрят нещата по отношение на свободата на израза, на словото, промяната на практиките. И мисля, че този доклад за напредъка представлява, представя основни така, насоки за това какво трябва да се промени в законодателството. Става дума за закона срещу тероризма, наказателния кодекс, справедливите процеси съдебни, тайната на, на разследванията и други, които са проблеми, свързани с свободата и е трудно за лицата да поставят под съмнение основката на техното задържане. това са неща, които касаят стотици, дори хиляди хора в този момент. За да може този доклад за напрега да бъде един полезен доклад, той трябва да бъде последван от подкомисията от правата на човека и делегацията, турската делегация, също и европейските институции. Това трябва да бъде следено. Трябва да знаем, че, знаем, че голям брой европейски държави намалиха своето влияние по отношение на реформите в Турция, като се противопоставиха на присъединяването на Турция а, към Европейския съюз и това съвсем не помогна за решаването на проблемите с правата на човека в Турция. Но за сметка на това пък Турция се съсредоточава много повече върху своята политика, на динамика, но недостатъчно върху вътрешните си проблеми. И е обнадеждаващо, като гледаме, че Турция има министър на европейските дела и което ще помогне за подобряването на условията за правата на човека. Това министерство ще бъде положително, ще изиграе положително роля. Така и Министерството на правосъдието всъщност въведе една система за прилагане на решенията на Съда на правата на човека, които години наред в Турция не са били прилагани. Това касае свободата на израза, злоупотребите на силите на реда в миналото, както и редица други въпроси, които са изключително важни. Това са все области, за които решенията на Европейския съд не са били прилагани до този момент. Също е необходимо да се въведе една нова конституция. Това беше казано и повтаряно от всичките. Има консенсус по този въпрос но трябва да има и такъв консенсус в Турция, за да може тази конституция да бъде ефикасна и да се прилага по оптимален начин. Има един такъв проблем, че Кюртската партия, която има избрани представители в парламента, 36 са били избрани по време на изборите, тази партия беше обект на репресия и местните е, представители също са били е, преследвани. Стотици хора в момента са под предварително задържани. Те са членове на ПКК. Е, Съюза на общностите на Кюрдистан. Това е нещо като градска структура на ПКК и стотици представители на една законова партия, която е част от е, организация, която Европейския съюз е, счита за терористична организация. Това са проблеми, които е, предстои да бъдат решени. Още повече, че някои членове от тази партия участват и в дискусиите по Конституцията и с цел да се постигне един консенсус, е, но има много сериозна отрицателна атмосфера с е, атентатите, които се извършват от ПКК. Искам да се върна също и на тази репресия, оказана срещу прокюрската партия. Това е въпрос на право на законодателство срещу тероризма и определението на тази терористична дейност е, сама по себе си в законодателството някои хора нищо не са направени, не са направили, но могат да бъдат, има възможност да бъдат осъдени и обвинени като терористи, да бъдат съдени от съдилища, които се занимават с тероризма. И това е един много сериозен проблем и се струва, че турския, турското правителство трябва да измени законодателството, за да бъде то по-точно, по-справедливо, за да се освободи от тази правна система, която е дискриминаторна. Може да добавим също, че властта на полицията е много широка, много разширена. И, например, има подслушване на телефоните в продължение на месеци и съдилищата разрешават такива, такова подслушване на телефоните, без да има сериозна обосновка за такова едно нещо. Бих добавила също и, че докладът за напредъка подчертава по-специално някои закони, членове 6 и 7 от закона срещу тероризма, но също така и член 20, 320 и 340 от казателния кодекс, като 340 преследва. Всъщност принадлежността, участието в терористични организации. Това са закони, които трябва бързо да бъдат сменени. Също така закона за семействата не се прилага действително и трябва да бъде преразгледан. Няма достатъчно полицейска закрила за правата на жените. Изобщо законодателството трябва да бъде ревизирано и ние следим отблизо това. Благодаря. Благодаря, Еман Сенклер, за подробното изказване. И сега с госпожа Сепнекора Сичинчачи. Благодаря за възможността да споделиме е, мнение относно напредъка за Турция. Благодаря за доклада за напредъка на Турция, който обхваща много области, който поставя много точно акцента върху нещата, които трябва да се направят. А, Правозащитните организации в Турция приветстват напредък в тази област и по-специално разпоредбите се залегнали в законодателството и ратифицирането на протокола. Но въпреки всичко, ние сме загрижени относно националният механизъм за превенция. Няма достатъчно сътрудничество с гражданството общество и не смятаме, че този механизъм е достатъчно независим. Същевременно сме и много загрижени от, от, от това, че мярките и нормативните актове срещу нулева толерантност към мъченията и изтезанията не влезе в сила през последните години. Мога да споделя някои цифри, които които са на наше разположение. През последните години сме получили 363 е, жалби и е, и както, има, както може, можете да, да си представите, тези цифри съвсем не са и черпателни, тъй като е, много от е, жертвите въобще не е, прибягват до жалба. За последните 7 месеца се счита, че 717 души са били подложени на изтезания и мъчения на неофициални места за задържане, включително и в полицейски коли или фургонетки и дори на улицата това по принцип е не може, не може, да, се, не може да се нарече непропорционално използване на сила, а просто неправомерно използване е, на сила. Е, е, по време на демонстрация един учител е бил е намерил смъртта си от, от използване на прегалено количество газове. Има и много други а, други, други случаи на а, загинали и намерили смъртта си право, правозащитници вследствие на използване на огромни количества сълзотворени или друг глас, газ. Бих искал също така да спомена и някои допълнителни цифри Разгледали сме 500 казуса случая за, за една година. Ста, ста, ста, става дума за а, а, предварително задържане и а, случ и задържане и след освобождаването е, Огромна част от лицата са били, са получили травми, са получили ранения. когато беше проведено едно независимо изследване за относно е, из, изтезанията. Бяха, бяха констатирани много случаи, но много, много често тези насилия се упражняват по силата на член 256, а не съответния член. В доклада по напредъка се, се отбелязва, че се провеждат обучения по а, борба с, срещу нарушаването на човешки права сред магистрати, съдии. Много, това разбира се е отлично но за съжаление като няма достатъчно контрол и проследяване на тези обучения, защото има възражение от страна на министъра на правосъдието. Така че За, за, за, да не бъдат тези, тези, тези обучения излишни, трябва просто да има едно едно проследяване, да, да се знае докъде, докъде, докъде се отиват, докъде, как се организират нещата, какво се, какво, какво се случва и какво а, и дали се прилага наученото по-късно. Все повече и повече сме свидетели на случаи на използване на заплахи за изтръгване на признания Член 265 се използва много често, както и член 125. И не, неодавна ние станахме жертви на разпоредбите на този а, а, член Това са основните проблеми, за, на които исках да, към които исках да привнеча вашето внимание. Благодаря за това, че ма, ме изслушахте. Благодаря ви. Хубаво е да чуеме, че правозащитните организации е, продължават своята работа, не само когато има масово нарушаване на човешките права и изтезания и мъчения, а и когато става дума за отделни откъслечни случаи. Сега изслушахме всички изказващи се, а сега давам думата на нашите депутати. Благодаря за тези така интересни обяснения, които ни дават една още добра представа за състоянието с правата на човека в Турция. Също така и ситуацията на жените. Миналата седмица бяха публикувани снимки в един на снимки на една жена, която е убита с нож от съпруги. Е, И всъщност някои са решили, че журналиста просто се възползва от това, а други пък виждаха в това начин да се представи информация. Издателят на този вестник беше осъден, бяха поискали неговата оставка и семейството на жертвата и други протестираха също това. Но искам да привлека ваше внимание върху този случай, но най-вече искам да говоря за домашното насилие. Аз съм доста изненадан от статистиката, която показва, че около 5 жени на ден умират и голям процент от жените са всъщност жертви на домашно насилие от страна на съпрузите си. Разбира се, това, тези цифрите не са много точни, защото това са жените, които са казали, споделили за това, така че проблема е много по-сериозен и съм много доволен, че доклада на комисията отдава значение на този проблем и като казва, че това е едно голямо предизвикателство за Турция. И така, как може да помогнем да бъде решен този проблем? Ние знаем, че че има е, трябва да се промени маталитета на полицията, на местните власти. Трябва да се позволи на жените сами да решават проблема си в семействата. Може би ще трябва една информационна компания за жените, да се също да се обучат и специалисти, които да приемат жертвите на домашно насилие. Както вече го казахме, един проект за закон се подготвя в момента който се основава на обучението, образованието, също така и да бъдат учени, учени и мъжете да не изпадат в такива състояния, да упражняват насилие в дома. Аз е, интересно ми е да чуя вашето мнение за вашето мнение за този закон за борба срещу домашното насилие. А всъщност въпросът беше за кого. Той, е, или въпросът е по-скоро до всички. Благодаря. И сега а, задавам а, въпроса си и очаквам а, отговор. Аз съм съгласен с всичко, което беше казано тук и най-вече бих желал съдът по правата на човека Беше уточнено, че комисията е права да зададе въпроса за изчезналите лица в Кипър, а също така и за правата на лицата, които са били изселени. Всъщност това е въпрос, който все още не е решен след 30 години, 37 години копиране на Кипър. Също така искам да чуя вашето мнение за хората, които са изчезнали в Кипър, за хората, които са изселени а освен това в доклада се казва съвсем ясно, че Турция нарушава правата на младсинствата. В Турция и Турция не е подписала конвенцията за закрила защита на младсинствата. И така в Кипър е наистина разделен с цел да се защитава тъй нареченото турско младсинство. Не е ли това една ирония? А, Турция не е подписала тази рамка, тази рамкова директива и твърди, че остава в Кипър, за да защитава своята турска, своето турско младсинство. Съветът на Европа поиска както и за жените. В е, доклада, с който се беше разискван миналата седмица, се казва, че се говори за проблема с жените. Искам да чуя, да, че много малко такива места има, центрове има, където се приемат а, е, жени, които са претърпяли домашно насилие. Дали вие считате, че този брой е достатъчен. Благодаря днешното събрание на, в интернет, така че ще намерите, намерите отговора по видеото. Благодаря, господин председател. Наистина много неща в Турция не са наред и моята партия никак не приветства това. От години вече настояваме, че това че подобно положение е недопустимо. Включи, включително и е, това, което се случва в останали страни на Европа. Просто сме свидетели на една ислямизация, така че нека, нека Нека да не забравяме, че Турция окупира абсолютно незаконно Кипър от години и ние нищо не правиме. Така че е, няма ли най-после да спреме преговорите с Турция? И те не трябва да получават нито стотинка повече от е, европейските данекоплаци. и никой не смее да каже нищо. Това просто не може да продължава така. Европа е в крайна сметка един хартиен тигър, така че, колеги, много ви моля, дайте да направиме нещо, да, да, да се опитам да наложиме някакви санкции на Турция, да упражниме натиск на Турция. Така че призовавам колегите и комисията да вземат много ясна и силна позиция. Oui. Да се говори за положението в Турция често е трудно, защото има много априорни мнения по отношение на начина и отношението към положението в страната. Искам да се направя един обективен анализ на всичко, което се случва там и не искам да повтаряме редица грешки от миналото, когато даваме предимство на транспонирането на правните разпоредби и забравяме до някъде реалността. Много синдикалисти, журналисти и най-общо опонентите на правителството, всички, които критикуват така наречените реформи, които се осъществяват, са предмет на преследване съдебно преследване и тежки репресии. Най-често в името на борбата с тероризма и на превенцията в тази област. Това, което стана през месец юни спрямо кюртската опозиция е напълно недопустим. Ако цифрите между 1000 и 1300 арестувани кюрди са верни, факта е обезпокояващ. Арестите продължават и до сега. Между другото, през юли Турция приложи военна сила и навлезе в кюрдската зона на Иран. Така че на Ирак, поправя се ораторката. И, кюрското население в Ирак попадна между кръстоса на огън от страна на, на Ирак и на Турция. Не съм чула някой да е заклемил тази военна интервенция, при която бяха убити цивилни и многобройни деца. Смятам, че това е нетърпимо. Още по-нетърпимо е да виждаме някои министри, от държави членки на Европейския съюз да пътуват до Турция, да се кълнат в вярност на турското правителство и да използват миграционната политика в името на борбата с тероризма, за да връщат тези някои кюртски дейци, които търсят закрила на европейска територия. Така че въпроса с защитата на кюрското мълцинство трябва да получи по-голяма тежест тук в тази подкомисия. Ние вместо да, само да оставаме с високопарни фрази, фрази, трябва да се опитаме да действаме на практика и да извлечем съответните заключения. Благодаря, госпожа Виржа. Искам да добавя една дума по отношение на положението на жените. Убедена съм, че има реален проблем и ми се ще да се опитаме да имаме обективна представа, защото се говори за една пълзяща ислямизация в Турция, може би АКП да е образец на мисиоманска партия, но трябва да проверим все пак как стоят нещата реално, особено в областта на положението на жените. Господа, госпожа. Thank you very much, Chair. Um, I just wanted to echo the words that uh, the accession process is a very good um, means and tool for the improvement of... Мисля, че процеса на присъединяване е много добро средство за въздействие върху подобряването на положението с човешките права в Турция. Когато говорим, говорим за права, обаче трябва да наблегнем за свободата, на свободата на печата и правовата държава. Това беше подчертано и от всички, които говориха преди мен. Много е важно да знаем как точно стоят нещата на практика, защото едно е буквата на закона, друго е прилагането му и практиката. Необходимо е приетото законодателство да се прилага, да се разбира и да се прилага и от полицията. Трябва да сме изключително бдителни. Свободата на печата, свободата в интернет. Аз от, отдавна следя тези две области. И в Европейския съюз и в други страни. Европейския съюз заяви, че свободата на печата в Турция не е на достатъчно равнище. на което получихме отговор, че за, за е, журналистите, които са задържани, не са задържани в качеството си на журналисти, а на терористи. Но има такъв голям брой журналисти, които са арестувани и се задържат е, предварително, че към гражданското общество се отправя един много ясен сигнал. Е, друг голям проблем е прилагането на СРС. Е, това се разрешава доста произволно има проблеми също в, е, с предварителното задържане. и, и, и, и това са случаи, в които Турция не спазва собствените си закони и това трябва да им бъде казано. Надявам се, че доклада, който ще бъде разгледан в Комисията по външните работи, ще подчертая, че е необходимо за укрепване на правовата държава, демократичното управление, на самостоятелността на съдебната система, Турция иска да бъде лидер в, лидер в региона. Необходимо е да искаме е, един открит дебат. Но най-важното е в Турция да се е, е, гарантира дебат по отношение на новата конституция, за да може да се включи гражданското общество. И накрая ще спомена и проблема с бежанците. Той е много важен. Турция приема бежанци от Афганистан и от други държави. Е, комитета на ОНЕ за бежанците се занимава запоема тези бежанци, грижи се да им намери подслон. Европейския съюз участва половина в съфинансирането, редом с ООН и координира действията. Често се налага и стихийно да се реагира, да се помогнат турските власти. Много често в Турция пристигат хора, които бягат от мъчение, от, от човешко третиране. Те трябва да бъдат защитени. Значи, три месеца границите с а, Иран беше отворена. Понякога е, разстоянията между лагерите за беженци, границите са много кратки. А, имало е турмоз срещу беженци в Турция. И... Един... Оф офицер, който напуска армията, отива в Сирия, бил върнат в Турция и е бил мъчен. Трябва да се помогне на Турция да осигури защитата на своите беженци. Сега ще дам думата на нашите три. Е, извинявай, Фрида. Фрида Бреполс. Благодаря. Аз искам да ви поздравя за идеята да обсъдим този въпрос. Е, госпожа Синклер подробно описа положението на кюрдите развитието, положението преди и сега. Тя заяви, е, че всички, които постъпват в някоя про-кюрдска партия, попадат в затвора и губят всякакви права. Смятам, че е необходимо да се промени закона за борба с тероризма в Турция. Всяка година комисията изисква това в годишния доклад за напредъка, но до сега не сме видяли никаква промяна. Комисията никога не признава експлицитно, че е, ако има добър политически диалог с участието на всички партньори, кюртския проблем ще може да бъде решен много по-лесно. Замяна на това всяка година установяваме, че е, правителството използва все повече политиката на сила по отношение на кюртския проблем. И всички дори на най-високо равнище в Европа, смятат, че мирно решение може да има само ако се започне диалог. Затова искам да попитам комисията какво възнамерява да прави следващите години. Как ще се увери, че ще се постигне напредък в това отношение? Смятате ли, че по този начин ще се реши кюртския въпрос? Трябва да се промени закона, Благодаря много, госпожа Петвелс. Сега имаме достатъчно въпроси и изказвания, но струва ми се, че въпросите могат да бъдат обеденени в следните групи. Положението на кюрдите в Турция, положението на жените и е, свободата на пресата. И госпожа Пападополо зададе въпрос, свързан с а мълцинствата и изчезналите лица в Кипър. Господин, вашия въпрос, господин Матлин, просто беше едно изявление на становището на вашата партия, не беше всъщност въпрос. Вие просто искате да се прекратат преговорите, но е, има в крайна сметка различна становища и мисля, че това не е, е така большинственото становище, застъпено тук в парламента. Така, сега ще дам думата на представителката на е, Фундацията за човешки права в Турция, но моля ви се бъдете много кратка. Искам да, да, да кажа какво е положението на жените, защото ние се занимаваме много и с проблеми, свързани с а, домашното насилие. Що се отнася до, за, за, до законовите разпоредби и нормативните актове, там нещата са много обнадеждаващи, но, същ, но, но, същ, но същевременно е, има много малко места, където тези жени да получат подслон е, и включително тези, тези места не са добре е, охранявани. Просто самите жени могат да бъдат обект на насилие там в самите подслони, самите убежища. Така че имаме, имаме законодателството, но ще е необходимо още много време, докато то се, е, се превърне в едно е, добро приложение. Що се отнася до е, ислямизацията, това, не, това е всъщност тук сме в едно точно по-скоро обратно положение. Като като че ли дори жените, които носят а, а, бурка или могат да бъдат по-скоро обект на дискриминация, така че би... Но при всички случаи и в тази област мисля, че така имам, сме свидетели на е, напретък. А, колкото се отнася до до журналистите, които или издателства, издатели, които са в затвора, нали, въпреки че привидно са по, друга, по друг претекст, всъщност истинската причина е наистина а, а, липсата на свобода на изразяване. Ще се спра на домашното а, насилие, както казах. А, новият министър за семейството и семейното, семейните политики пое ангажимента да се променят да се промени нормативната уредба, за да може домашното насилие да бъде, да бъде част от тези да бъде покрито това законодателство, защото за сега, примерно, не, примерно при, при, при неженените или при хора сключили само църковен брак, подобна закрила не се е, не попада в обхвата на закона. Затова е много важно да проследяваме напредъка, който ще бъде постигнат в скоро време и да видим наистина по какъв начин ще се прилагат новите закони и новите нормативни уредба. Вие споменахте е, проекто закон. За това се говори в пресата, но мисля, че все още не разполагаме с е, е, проекто закон, т.е. Не сме, не сме виждали нещата черно на бяло. С няколко думи за това, че Турция не, не, е, не е станала е, страна по някои международни инструменти, включително и рамковата конвенция за защита на малцинствата. Е, е, нека не, нека не забравяме, че Турция има все още едни много устарели дефиниции на а, малцинства и при всички случаи не, не се е присъединила към а, инструмент и Това буди а, загриженост а, у правозащитниците. Бих искала също така. Не, ще спра до тук и ще а, дам възможност и на моите колеги да кажат нещо. Благодаря много. Вие казахте на практика всичко и ние казахме на практика всичко. Някои ние и вие изтъкнахме е, проблеми, които все още не са решени. Също, Да, ако, но ако зададем, ако си зададеме въпроса, има ли свидетели ли сме на промени в Турция? Да, Наистина, ако правиме сравнителни изследвания, да, свидетели сме на напредък, но този напредък не е достатъчен. Така че в нашите, в нашите препоръки ние трябва да бъдем много прецизни и да поставяме акцента на проблемите. Е, включително и при е, при е, прегледа на законодателството, където ние поставяме изрично акцента върху недостатъците в е, законите. Е, всички, всички, всички проблеми, включително и пропуските в е, законите за борбата срещу тероризма, всичко това е отчетено и, и е посочено на Турция. Но ако е, всичко това не беше направено, нещата щяха да бъдат естествено много по-зле. Разбира се, ние все още не можем да бъдем удовлетворени от постигнатото и има още много е, какво да се желае и много работа да се свърши, но е, на на моменти сме свидетели и на влушаване на положението и Е, свързано с е, положението на кюрдите. Е, същевременно се отчита, че няма една глобална стратегия, политическа стратегия на правителството за юго-источния регион. и наистина трябва да се работи по изработването на подобна стратегия. Колкото до правата на жените, е, положението се подобрява, но много бавно е, вие споменахте за подслони или места, където жените могат да намерят закрила. Те се изграждат в рамките и по силата на средствата от ИСПА. Те не са, те не са достатъчни, разбира се. но за да може наистина тези проблеми да бъдат решени, трябва да се е, внесат изменения в е, закон законодателството, е, тези, тези изменения да се прилагат на практика и също така да бъдат предприяти придружаващи мерки, които да се проследяват и изпълняват, включително и от неправителствените организации и така нататък. Защото е, най-важното и най-бавното е промяната в менталитета и в а, е, а, културата. Е, знаеме, че все още няма достатъчно законодателство, липсват много разпоредни, свързани с защитата на малцинствата. Що се отнася до а, е, свободата на изразяването, ние сме много ясно и а, е, много ясно и, и сме определили това в доклада, както и законодателството срещу тероризма, реформите в съдебната система и така нататък. Е, и тук има много е, така, едно тежко нас, културно наследство, наследство е, едни традиции, една промя, промяна в е, менталитета. Ние сме поставили е, много е, въпроси. Също, същевременно се, се провежда обмен. Е, на информация, размяна на специалисти, прокурори, съди, посещават Европейския съд за правата на човека и така нататък. Комис... Комисията ще продължи диалога в областта на човешките права, ще продължи да подкрепя неправителствените организации и гражданското общество. Ние при всички случаи няма да се откажеме и ще бъдем много твърди, но бихме искали да може да се открие колкото се може повече, по-бързо глава 23, за да можем да постигнем наистина резултати на практика. А що се отнася до е, изчезналите лица, ние много ясно сме посочили, че е, тук е, в, е, в тази област няма е, отбелязан напредък и че ние следим отблизо развитието на нещата. Благодаря. Е, and... Благодаря на всички вас за тази информация и за вашата ангажираност. Не мисля, че ще е възможно да се направи резюме на това, но в някои области ще може да се постави ударението върху факта, че до няколко месеци, до няколко години ще научим повече относно независимостта на механизма за борба срещу мъченията, какви ще бъдат контурите на това. Мисля, че от структурна гледна точка ще бъде много важно, пък и трябва да работим повече по проследяването на индивидуалните случаи на свободата на словото. Има доста много дела, които са в съда. Чуваме някои колеги от парламента и също и вас ви чувам, че няма особен напредък в областта на третирането на младсинствата на, младсинствата на кюрдите и членовете на политически партии, прокюрски политически партии. Всички тези препоръки, които днес представихме, ще бъдат предадени в Комисията по външните работи на Европейския парламент и ще се съсредоточим също върху ситуацията в северната част на Ирак при е, следващото събрание на нашата комисия. Благодаря. Сега може да преминем към следващата тема. Става дума за един обмен на, е, на мнения с омбудсмана, който се занимава с страните от източното партньорство и ще се съсредоточим върху сътрудничеството и потенциал за сътрудничество. Мисля, че този обмен ще бъде изключително интересен. Ще обменим някои идеи по тази тема и моя колега, господин Чипа. Той е много добре запознат с това. Той е участвал в организирането на това събитие, така че аз му давам думата, отстъпвам председателството и до края на събранието той ще е, го ръководи. Okay. complete uh, the others. Thank you very much, Madam Chair. Uh, I will be continuing in Polish language. Благодаря, госпожо председателка. Ще говоря на полски. Добър ден, искам най-напред да пожелая добре дошли на нашите гости на тази сесия, нашето на нашата подкомисия по правата на човека. Най-напред искам да пожелая добре дошъл на омбудсмана на страните, които участват в източното партньорство. Вече забелязах в залата професор Елмира, Елмира Сюлейманова от Азербайджан, но в момента не е тук в залата. Искам да пожелая също добре дошла на госпожа Татьяна Концария, която е заместник комисар. Е, тя е от е, Грузия. Също да пожелая добре дошла на госпожа Елена Липович, която е омбудсман на е, Полската република. Това е едно от лицата, които е съавтор на проекта, за който ще говорим днес. Също така и господина Карен Андресян, който е омбудсман на Армейската република. Добре дошъл и на господин Анатолий Мютоно от Молдова и също на господин Доминик Боди, е, омбудсман на Френската република. Yes. Искам да припомня, че това е една инициатива, полско-френска инициатива, която породи този проект и който ще бъде предмет на следващата ни, следващото ни съвещание. Правата на човека, дами и господа, това е един въпрос, който се решава най-напред на национално равнище – и трябва да подчертаем важната роля на всичките институции, които се борят за правата на човека на национално равнище и по-специално ролята на омбудсманите, които съществуват във всяка една страна. Различни задачи се поверяват на тези омбудсмани. Те трябва да следят за какво е положението, да а, това, което става в страната, да предприемат действия за подобрят нещата в тези страни. Така че да се засили тази институция е много важно, ключов въпрос в една демократична държава. Увеличаването на правомощията и на ролята на тези институции зависи от много различни фактори. Вие знаете много повече от мен, от вашия опит. Вие знаете повече, отколкото членовете на тази парламентарна комисия. Това, което е важно, е да се осигури независимостта на тези институции, както и тяхната ефикасност. Трябва да се засили е, да се засили техния мандат, да се засили сътрудничеството между институциите, когато има няколко институции, които се грижат за защитата на гражданските права и на правата на човека. Международното сътрудничество също може да играе важна роля за засилването на националните институции. За да може едно такова сътрудничество да се състои през 2009 година, полския омбудсман и омбудсмана на Френската република а, инициираха тази програма за сътрудничество на омбудсманите в а, партньорство. Това е програма предвидена от 2013 година. Искам да припомня също така, че господин Кохановски, полския омбудсман на времето, беше един от а, авторите на този проект и той за съжаление, той беше жертва на, а, жертва на катастрофата с президентския самолет в Смоленск. Тази програма за сътрудничество, между другото, има за цел да засили и капацитета на институциите, а, на омбудсманите, както и неправителствените организации в полза на създаването на демократични държави, засилването на правата на човека и това, което е важно, е ударението, което се поставя върху практическите аспекти на работата на омбудсманите. Това е нещо, което се основава на опита. Организират се семинари, обучение, обмен, по-специално обмен на добрите практики, което е изключително важно. Тъй, че не става дума за една програма, която цели да, да кажем, ние знаеме по-добре от другите как да правим нещата. Не, по-специално, тук става дума за да се сподели опита, да покажем по какъв начин сме успели да решим нашите собствени институционални проблеми, тъй като нашите страни също преживяха един процес на преход. И в последния доклад, който беше изготвен от госпожа Декайзер, тази инициатива беше упомената. Госпожа Декайзер говори за тази инициатива и я е включи в своя доклад, като подчерта необходимостта от координиране на дейностите и организиране на такива програми и за други европейски институции. Две години след започването на този проект ние може вече да е, се получим от тези две години сътрудничество, да постигнем някои заключения, да помислим за възможностите за сътрудничество за в бъдеще. Мисля, че първите заключения, до които стигаме, които са много важни за Европейския съюз, за Европейския парламент, по-специално трябва да се знае дали, да се види дали това сътрудничество имаше и дал добри резултати, как може да го засилим, да го разширим, да обхванем други държави и други институции. По какъв начин Европейския съюз може да способства да засили това сътрудничество, също и по отношение на финансовите аспекти, разбира се, защото ние знаем, че е, източното партньорство също плаща тези финансови въпроси. Искам също и да припомня, че въпроса за спазването на правата на човека от, в страните, които са от източното партньорство, вече беше предмет едно проучване, което проучване беше представено от един чешки а, учен по време на едно съвещ... на съвещание на подкомисията по правата на човека. Тази подкомисия също поиска да бъде изготвено едно проучване в, на тази тема за днешното съвещание и презентацията беше раз, вече беше разпространена. Господин Кенджа ще го обясни. Професор Кенджа, който е професор в университета в полза на Адам Мицкевич, но също това е една личност, която е ангажирана в работата на международните институции. Той е, беше също и представител на Полша пред е, Организация на Обединените нации в е, Женева и е сътрудничал с комисар, отговорен за правата на човека в Организацията на Обединените нации. Така че той, освен че е един изследовател университетски изследовател. Той е работил в международните институции и това много му е помогнало, естествено, да подготви един добър доклад. Също така искам да ви кажа, преди да дам думата на професор Кенджа, искам да кажа, че по време на днешното събрание ние е, сме тук с членовете на вътрешните работи, комисията по е, външните работи, прощавайте, а също така е представител на Европейския омбудсман и така давам думата на професор Кенча. Благодаря, е, господин председател, благодаря за вашите думи. Ако ми разрешите, ще представя, ще направя презентацията си на английски. Дами и господа, уважаеми депутати, уважаеми представители на национални правозащитни организации. Искам първо да благодаря на Европейския парламент за това, че ме помоли и ми помогна за подготовката на подобно изследване с а, правозащитните институции и организации в страните от източното партньорство. Имаме много малко време, затова ще, ще бъда доста кратък. Ще спомена само какъв е обхвата а, и насоките на изследването, както и какви са препоръките. Защото се надявам, че на основата на днешното изследване, на нещото обсъждане, ще можем да допълним и финализираме това изследване и ще успеем някакси да го превърнем в реално дело, в реално действие. Ще бъда много кратък и ще мина на кратко и набързо през презентацията си. А, това, това са а, както виждате, основните теми, международни стандарти, акредитация и а, идентификация на организациите, техническото сътрудничество, полско-френския проект, а, с, а, междинни заключения, проекто препоръки. Аз, както, как, както казах, наистина ще се опитам да не навлизам в подробности, а да остава възможност да зададете въпроси и да ви ги, е, да отговоря на тях. Колкото до видовете национални организации, в е, рамките на сътрудничеството на практика повечето институции са от типа е, посредник или омбудсман за раз... и единствено е, по-различна организация имаме в е, Молдова. Колкото до международните стандарти, те са е, развити в рамките на ОНЕ, като целта и се наблегна на независимостта на институциите, правомощията, които им бяха дадени, за да, за да могат те да изпълняват успешно задачите, които, за които отговарят. Е, е, Съвет, съвета на Европа в началото подкрепеше инст, институциите от типа на омбудсманите, а от началото на 90-те години започна да оказва подкрепа и на друг вид институции от типа на комисии и комитети за защита на човешките права. Националните институции трябва да бъдат акредитирани от Международния координационен комитет, който обединява е, всички организации в света. Има три вида акредитиране. Първо, тези, които отговарят изцяло на а, е, парижките принципи, тези, които частично отговарят и тези, които не отговарят. Само една страна, Беларус, не разполага с а, е, подобна институция, която да а, отговаря на парижките принципи. Сега, е, институции от категории А, те имат е, е, привилегирован статут в, в рамките на ОНЕ. И това е. Ще го намерите в писмения текст, който съм ви раздал. Всички международни организации. Европейския съюз, Съвета на Европа, ОНЕ е, настояват на значимостта на националните организации, на тяхната основна роля – в ОНЕ в ОНЕ основната, основните правомощия са дадени на а, Върховния комисар по човешките права. Европейския съюз а, си има своя програма, съвета на Европа също. Няма да навлизам в подробности, но днес със съвета на Европа набляга най- най-много на подкрепата за националните организации и присъединяването им към необвързващия протокол за борба срещу е, изтезанията. Тук са и представени различните институции в различните страни. Няма да, да навлизам в подробности. Но просто трябва да, да кажа, че нали, най-важното е да се очертаят прав, правомощията, а, дейностите и така нататък. И оценката. Оценката до голяма степен се основава на докладите и отчетите, които се представят от съответните институции. Един от е, форматите на сътрудничество, било то на двустранна, било то на многостранна основа, е така нареченето техническо сътрудничество с цел изграждане на административен капацитет като се набляга на специфичните аспекти на дейностите на точно този вид организации, правозащитните организации. Всички проекти, всички програми са от огромно значение, защото а, те спомагат много развитието на институциите от източното партньорство. Става дума за проектите на Европейския съюз и на съвета на Европа, както и така наречените е, партньорски, е, партньорски програми. Е, първата партньорска програма е вече във втората степен на изпълнение 2010-2012 години за изграждане на капацитет и за националните механизми за превенция. Европейският съюз в своите документи се позовава на дейността на тези организации. Посочват се и много инструменти, които биха могли да подпомогнат дейността на тези организации. Но като че ли не се набляга на тяхната специфика и за това като че ли нямаме и специфично позоваване. Единствено Европейски инструмент за демокрация и е, човешки е, права посочва какви биха могли да бъдат е, е, насоките и помощта, която би могла да бъде отказана на тези институции. Колкото до полското и фре, полската, полско-френската инициатива, господин Бжбък е, я представи, ви я представи. Аз няма да говоря за нея, но искам само да спомена, че става дума за е, втора инициатива, която допълва инициатива на, на съвета на Европа за пар, е, пар, програма между партньори. Това е единствената програма, която е, е насочена единствено и изключително към тези институции. И сега в заключение мога да кажа следното. човешките права са една ключова тема, едно, един ключов аспект от всички политики на Европейския съюз. Двете програми, които споменах, полско-френската инициатива и програмата за партньорство, Е, действат, е, да, дават, дават възможност за е, провеждане на дейности адхок, но като че ли няма цялостна стратегия. И на последно място в препоръките бих искал да спомена, че националните институции в страните от източното партньорство разполагат с доста богат международен опит и отчита се огромния напредък, който е постигнат от тези институции в създаване на, на капацитет но все още трябва да се намерят форми за из... изцялостно използване на техния потенциал. Това може да се, да, да, да се види и в докладите на отделните организации, като например този на грузинските или молдовските. Тази е, сътрудничеството трябва да обхваща не само нуждите, необходимостта, но просто и да, да, да, се, да се насочва върху абсорбционния капацитет на съответните партньори, целите, които са поставени. И за тази цел партньорството трябва да почива на много по-стратегически подход, е, който да осигурява от една страна, разбира се, капацитет, от друга страна независимост, от трета страна идентифициране на приоритети. И трябва да се изградат и стратегии Е, като тази, тази стратегия даде необходимото място на е, националните институции и подчертае тяхното, техната значима роля за защита на човешките права. Вече е прият принципа на, на двупосочната помощ. И а, тя трябва да отчита до, още повече за укрепването на независимостта и Същевременно овластяването на тези организации за извършване на дейности, особено а, по посока на най-уязвимите групи на обществото. Същевременно трябва да се направи една оценка на въздействието на помощта, оказвана от Европейския е, съюз към тези организации и в този контекст трябва да се наблегне първо на проектите, които се изпълняват в рамките на френско-полската инициатива, включително и средствата, които се разходват. По-нататъчното участие на тези организации в проекти и програми на Европейския съюз, включително и програмата за партньорство. Същевременно, тъй като този проект ще приключи до година, ще трябва да се осигури механизъм за проследяване резултатите или от начин за продължаване на, на, на дейностите. И Европейският парламент би трябвало да участва много по-активно в проследяването, мониторинга и е, осъществяването на е, стратегиите в е, страните от източното партньорство. Европейския парламент би трябвало да включи и тази тема в цялостната стратегия за междупарламентарно сътрудничество с страните от региона. Благодаря ви за вашето внимание. Благодаря за презентацията, е, включително и за заключенията и препоръките, до които стигнахте, те са много важни за разговора с гостите, които ще имаме. Които ще имаме. Сега искам да дам думата на нашите гости от страните от източното партньорство. За жалост не разполагаме с много време, така че ще трябва всеки един да се ограничи с по 5 минути. Омбудсмана на Украина отсъства. Може малко да превишите по 5 минути, но а, наистина трябва да следите времето си. Надявам се, че следващия път ще имаме повече време за вашите изказвания. Ние първо давам а, а, думата на омбудсмана на Армения. Господин председател, а, дами и господа, за мен е голямо удоволствие да участвам тук. Ние всички сме загрижени за защитата на човешките права. Това е приоритет във всяка една демократична държава. Благодаря на омбудсмана на Франция, който поощрява сътрудничеството между нашите страни. Без да се гарантират основните свободи, не може да има трайно развитие и сигурност в нито една страна. Европейската политика за съседство и източното партньорство се основават на взаимна защита на поделени ценности, правовата държава, демокрацията, доброто управление, пазарната економика и устойчивото развитие. Защитата на основните права и свободи е приоритет в отношенията между Европейския съюз и Армения и едно от условията за сключване на споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Армения. Европейския съюз ни оказва подкрепа за, подкрепа за засилване системата, е, гарантираща зачитането на човешките права, включително отварянето на специална служба за наблюдение, е, е, която да проследи всички нарушения, които не попадат директно в полето на съдебната система. А, много важно е гражданското общество да играе роля в законодателния процес. The pro optional protocol to the UN Convention Against Torture. The EU has also strongly supported the establishment and function Uh, ние ратифицираме също конвенцията на ОНЕ срещу мъченията. Трябва да засилим механизмите за защита. В Армения има съвет за предотвратяване на мъченията, в който участват, освен омбудсмана, членове на гражданското общество и експерти, и психолози. Подписали сме споразумения също с 18 неправителствени организации, които работят в областта на човешките права. Ние приветстваме идеята на полския омбудсмен да включим неправителствените организации във всичките ни проекти. Ние обменяме опити с полски колеги, които ни предоставиха и други идеи да укрепим на нашата институция. Искам да благодаря на всичките ни партньори и се надявам, че ще продължим да обменяме добри практики и да си помагаме и през следващите години, за да се справим с новите предизвикателства. Благодаря на всички, които са организирали тази среща и се надявам, че ще имам един ползотворен дебат. To е, był здисциплиновани. E, Благодаря. Бяхте наистина много стриктен по отношение на времето. Дори не изчерпахте петте си минути. А, може би пак ще а, може да се изкажете, ако има въпроси към вас. Сега давам думата на професор Елмира Сюлейманова, омбудсмет на Република Азербайджан. Dear Mr. Chair, Excellencies, ladies and gentlemen, first of all I would like to... Дами и господа, благодаря за поканата да участвам в тази важна среща и да говоря за възможността за демокрацията и зачитането на човешките права ние сме свидетели на съществени промени. В момента ратифицираме над стотина конвенции, хармонизираме законодателството с тях, участваме в много международни и е, европейски проекти. Искам да заявя, че е, в Азербайджан институцията омбудсмен – беше създадена през 2002 година. Ние имаме ограничен Имахме ограничен мандат, но през последните е, месеци той беше разширен. Включени бяха правомощия за прев, прев, превенция. Партньорските ни инициативи започнаха през 2009 година. Неодавна приехме една декларация Всъщност очакваме в този проект Project, as well as in... от 2011 на проекта за източно партньорство. Първоначално проекта се ръководеше съвместно с немският институт по правата на човека, който ни позволи да развием институцията Омбудсмен. В рамките на проекта сме организирали 10 информационни семинара, за да обясним на хората спецификата в областта на човешките права, е, омбудсмена участва в източното партньорство. Coordinator of this project is Poland. In the frame of this project, two uh, train... Uh, в рамките на този проект също бяха организирани информационни е, семинари от Полша, от uh, в моята страна участваха петима, пет души. А, ние се включваме и във всички инициативи за борба с мъченията и а, е, различните проблеми в областта на човешките права а, в контекста на използването на нови технологии и нови възможности за сътрудничество. След 10 дни в източната част на страната ще бъде организирана конференция. Имаме и двустранно сътрудничество с другите омбудсмени от 12-те чле... страни Полша, Укра... между които Полша, Украина, Грузия, на сте страни от източното партньорство. И напоследък сключихме такова и с Молдова. Имаме един проект по линия на съвета на Европа. Участваме и в мрежата институции и механизми за защита на човешките права. Надяваме се, че благодарение на сътрудничество ще е, успеем да е, и, и, и прилагането на проекти и програми, да наложим една култура на зачитане на човешките права, да е, натрупаме опит в е, управлението след конфликти по отношение на бежанците. Имали сме случаи, спомняме си как бяха нещата, когато беше конфликта в Нагорни Карабах – сега имаме други приоритети. Например, да гарантираме защитата на възрастите и на хората с увреждания И имаме една мрежа от неправителствени организации, които сътрудничат с омбудсмана, който им посредничи между тях и държавната власт, особено когато става въпрос за защита на хората с увреждания. И искаме също да изградим допълнителен капацитет към регионалните служби на омбудсмана. Това ще те, те първа предстои. Омбудсмана е, в момента разполага с огромни резерви, които трябва да се развият. Благодаря. Сега ще помоля госпожа Татана, Татьяна Гонсария, омбудсмен на Грузия. You, so you... Благодаря, господин председател. Вие наистина добре произнесехте името ми. Ще се, опитат, ще се опитам да бъда много кратка и да не използвам минутката подарена от е, Украина. Първо благодаря, дами и господа, за това, че поканихте грузинската институция на този важен, на това важно заседание. Искам да извина самия омбудсман на на Грузия, който в момента всъщност е в Украина и обсъжда с господа Карпачова превентивния механизъм. Аз няма да се връщам към историята на създаването на тази институция, защо и как беше създадено през 2009 година и така нататък. Но а, всъщност официалния проекта започна през декември 2009 година, в момента в който беше а, подписан а, документа за участие в проекта. За съжаление, не всички бяха страни по този проект. По мое лично мнение и както го показва а, историята на нашата институция, а, винаги е било много интересно и много плодотворно сътрудничеството между омбудсмана и другите институции вътре в Грузия, а да не говорим за международното сътрудничество с другите институции в съседните страни. Няма нужда да <clears throat> Наблягам на значимостта на този проект. Какво по-добро от това да се обменят добрите практики и да почерпим опит едни от други. В рамките на програмата, е проекта за партньорство, ние сме участвали в две мероприятия. Едното през 2010 година. Един семинар, в който участваха му Молдова, Грузия, Пол, Полша и Франция. И и след това един, едно мероприятие, мероприятие което е, се състоя едновременно в Краков и Варшава. За съжаление, аз лично не можах да участвам в тези мероприятия, но информацията, която получих от участващите беше много интересна и отчиташе много положителни резултати, както вече казах. В, през октомври 2010 година се състоя конференция в Тбилиси, а, в която участваха различни институции и обсъждахме а, ролята на различните, ролята и функциите на различните омбудсмански институции в четирите страни, механизма за сътрудничество. Също така беше организирано посещение на един затвор в, в Грузия в който и след това колегите от четирите институции обсъдиха разликите между пенитенциарните системи в отделните страни. Европейските стандарти за равноправно третиране, социалното, социалната сигурност по-скоро в а, тези страни. Същата година имаше и заседание в а, Холандия, на което бе бяха обсъдени, бе продължена дискусията по същите теми. И Наистина, подобни мероприятия са от огромно значение, защото наистина обменяме опит. А, е, но тъй като никога нищо не е съвършено, бих искал да поставя акцента и на един от недостатъците на този проект. Е, все още има две, две години е, до приключване на проекта. Е, предишните две години показаха, че нещата са, че проектът е полезен, ефективен, но при планиране на следващите си дейности е необходимо всички да участват а, и всички да участват във всички мероприятия, не само ние в тези, които ще се а, ще се състоят примерно във Варшава или Пилиси. Наистина е, програмата, че, странната програма беше много полезна, но имаме толкова какво да научим от Украина, от Молдова, от другите страни. А, не разполагам с повече време. И... Но няма да, няма да навлизам за, в подробности за самата институция. Може и по-късно, ако имаме време. Да презентация и Благодаря много за тази презентация. Сега искам да дам думата на господин Анатолий Мотяно, който е молдавския омбудсман. Благодаря. Bună ziua, stimate domnule președinte, onorată. Господин председател, добър ден, скъпи колеги. Имам честа да ви поздравя от е, не само собствено име, но също и от е, името на омбудсмана като институции. Благодаря, че организирахте това важно събитие относно правата на човека и омбудсманите в страните от източното партньорство. За нас е, това е изключително важно, защото нашата страна е, започна един процес на въвеждане, на осъществяване на приоритетите, свързани с е, европейското интегриране. Е, република, Молдавската република засили диалога с Европейското сътрудни... с Европейския съюз с, с, с създаването на зона за свободен обмен, обща въздушна, общо въздушно пространство, енергийно също сътрудничество, възможност за визи и така нататък. Трябва да се определи една адекватна защита на правата на човека и това зависи от доброто функциониране на институциите, които са част от правовата държава. И мисля, че що се отнася до нашия омбудсман, той позволява също да се изясни каква е ситуацията и с защитата на правата на човека. Става дума да се подобри, да се подобри а, институционния капацитет на службите на омбудсмана в а, страните от източното партньорство. Трябва също да се прилагат и европейските норми, да се изравним с тях. А, трябва да предотвратяваме мъченията, да установим механизъм за, за надзор на ситуацията на затворниците. Тоест, трябва проекти в тези области. Няма да се простирам относно успехите и провалите на мерките, които вече бяха въведени в сила, но искам да ви кажа, че в Европейския колеж се състоя едно събитие от 22-25 октомври миналата година – събитие, на което присъстваха представителите, молдавски, полски, френски представители. По време на това съвещание, събрание имаше опит, обмен опит. През май и през октомври 2010 година също се проведоха работи, които събраха Молдова, Грузия и Полша и омбудсманите се разгледаха общи проблеми, които ги касаят в рамките на тяхната дейност. Основната цел на тези съвещания, които се състояха, беше да се намерят законодателни мерки, които да позволят да се сближим до стандартите на Европейския съюз. Имаше също така и обмен на опит, обмен на практики в различните институции на омбудсманите с участието на всичките власти, които се занимават с въпросите свързани с правата на човека. и като отговорен за организацията, е, която с, с, в областта на правата на човека, трябва да ви кажа, че координирането беше основно. Ние прилагаме сравнителния метод също така, с чрез програмиране на различни посещения, като се стараем да насърчаваме участието на всички заинтересовани страни. Мисля, че този експеримент беше много интересен и в, през 2011 година в рамките на ратифицирането от Молдова на Международната конвенция за правата на хората с недъзи, което това беше в Кичинов, Кич... Молдова, беше подписан протокол за партньорство относно защита на правата на, правата на човека. А, ние продължаваме да работим в е, източното партньорство, за да постигнем сближаване, на, да се доближим до стандартите на Европейския съюз и се надявам, че за в бъдеще по-добре ще гарантираме тези стандарти и ще може да установим една по-сериозна ситуация в тази област. Благодаря. Благодаря, казва председател. Давам думата на госпожа Ирена Липович. Благодаря. Е, много благодаря, господин председател, госпожо председателка, дами и господа, уважаеми партньори в нашия проект. Господин е, омбудсмана на, републик, на Френската република, е, искам да подчертая, че решението на Министерството на, вътреш... на външните работи на Польша да финансира сътрудничество между, медиат... между омбудсманите в рамките на източното партньорство, съответно донесе своите плодове, поне според мен. И се надявам, че това сътрудничество ще продължава и за в бъдеще. Вие видяхте, че е, ние се опитваме да е, използваме по възможно най-ефикасен начин финансовите средства, които са сравнително скромни. И от тук е, се организират е, групи, тематични групи. Съгласен съм с лицето, което говори пред мен, което предложи да се организират съвещания на всичките делегации заедно и мисля, че стигнахме до един етап на зрелост, което ни го позволява. Искам да благодаря също на всичките омбудсмани от страните от източното партньорство, както и френския омбудсман за тяхната ангажираност това беше един действителен обмен на опит, който беше много, много ценен за всички нас. В тези, в рамките на тези програми и семинари, които бяха организирани в Полша, имах, се, опитахме да покажем нашия опит, не само силните ни моменти, но и слабостите и целият път, който сме извървели до този момент. И а, тези дискусии позволиха на нашите партньори да получат а, ценна информация. Това беше нещо изключително интересно като експеримент. нещо много положително в рамките на нашето партньорство. Искам също да кажа, че това, което би било много важно за нас и мога да говоря, мисля, от името, да говоря от името на господин Бодис, френския омбудсман, да не затваряме този проект. Ние бихме желали да поканим и други държави членки от Европейския съюз да участват в него, защото мисля, че успяхме да създадем една програма за сътрудничество, която има добри перспективи за в бъдеще. Вече виждаме и положителните страни. И смятаме, че Европейския съюз е една добра рамка за такъв вид инициативи. Ето защо аз благодаря, че ни поканихте. Много съм доволна, че мога да представя и първите плодове от нашата работа. Това, което ще бъде важно за нас е Европейския съюз да счита, че действително едно такова сътрудничество позволява да се постигнат стратегическите цели на Европейския съюз. Декларацията на срещата на върха на източното партньорство на 30 септември е, тази година във Варшава показва, че до каква степен правата на човека са важни и се им се отдели необходимото внимание. Виждаме и потвърждението, че ние сме избрали правилния път, за да вървим напред. Сега искаме да мислим за бъдещето и на нашия проект. Ние приехме програмата, многогодишната програма, така че днес подготвяме нашите проекти за 2012 година, но искаме да помислим също и за по-далечни години. Например, ратифицирането на Конвенцията за правата на хората с недъзи. Този тази тема може да бъде много интересна за в бъдеще. Има и други теми също, като например ситуацията на, малцинство, на малцинствата. Полша има известен опит в а, тази област, по-специално да речем а, изборния закон. Друго нещо са правата на децата, защото по време на конференциите, които организирахме, ние видяхме, един повишен интерес за някои решения, които се прилагат в Польша. Например, децата, които са предмет на насилие, се разпитват веднъж. Това е едно решение, което беше въведено в Польша и което беше много полезно и така беше от високо оценено от нашите партньори. И искаме също след този първи етап на установяване на контакти, да включим и неправителствените организации в нашето сътрудничество. Бих искала да благодаря на всички, които а, направиха сериозни усилия за да организират различните проекти, които текат в момента. И искам да подчертая, че според мен ние може да бъдем изключително горди с а, това, което се чу за тези дискусии, много високо оценявам нашата, нашето сътрудничество и трябва да кажа също, че говорим изключително открито и откровено за тежките а, е, проблеми, за конфликтите, които съществуват. Ние може да проведем един открит а, е, дебат, който да ни доведе до правилни решения за бъдеще. Благодаря. Благодаря много. И сега искам да дам думата на френския омбудсман. Мерси, месье президент. Благодаря ви. Благодаря на коми... подкомисията по правата на човека, която организира тази работна срещна, рещ... среща. Искам да дам, дам заслужен, заслуженото на инициативата на Полша в областта на източното партньорство, което започна през 2009 година, още при предшественика на госпожа Липович, господин Кохановски и моя предшественик, господин Делова, който беше омбудсмен на Франция по това време. С удоволствие срещам отново колегите от честа държави от партньорството и съм радостен, че можем да продължим започнатата ни дейност. Бих искал просто да информирам колегите ми и е, евродепутатите, както и представители на комисията, за една институционална реформа във Франция, осъществена тази година. Аз вече не съм омбудсмен. Аз наследих омбудсмена, но в рамките на тази реформа, която променя името на институцията, е, вече ставам защитник на правата. Това не е само терминологична промяна, а е сериозна правна промяна, която има много последици, надявам се благоприятни за гражданите. Първото е, първата е, че защитника на правата, за разлика от омбудсмена, сега във Франция е конституционален орган с съответната правна тежест, по-голяма от една създадена от закона институция. Институция, чиято независимост е по-надежно гарантирана от процеса на назначаване, който, в който участват и изпълнителната власт, и парламента. До сега омбудсмана се посочваше от президента на република, Днес той се предлага от президента, но след това минава изслушване пред парламента, който може да се противопостави на неговото назначаване. Тоест, имаме участие и на изпълнителната, и на законодателната власт. Важно, важен елемент за независимостта на институцията. Второ, справните средства, с които разполага защитника на правата, са повече. Той има право да започва процеси, да изпраща становища до другите републикански институции, да призовава физически или юридически лица на изслужване, да прави обиск и да изпраща и е, да, да, е, да изпълнява и принудителни мерки. Освен това, а, той а, та, гарантира пълен достъп до, не, до информацията, с която разполага. До сега гражданите трябваше да минат през депутат или сенато, т.е. през един а, парламентарист, за да стигнат до омбудсмена Днес Всяко лице може директно да се обърне към институцията без никакви ограничения, независимо дори дали е, е фрески или чуждестранен гражданин, дали законно или незаконно пребивава на територията на Франция. Могат да ни сезират и малолетни по въпроси, свързани с защитата на децата и на подрастващите. И е, това не само е директно, но и безплатно. Друг важен нов елемент е, че защитника на правата във Франция всъщност обединява четири предишни институции. Омбудсмена, който съществува във Франция като институция от около 40 години. И още три институции, създадени по-късно, които попадат в същото поле на правомощия. Тоест, ред, наред с омбудсвана, защитника на правата поема и защитата на децата, създадено преди 10 години, Комисията по професионална етика и сигурност, която също съществува от над 10 години, която бди за зачитането на професионалната етика от службите за сигурност, полиция, жандармерия, е, общинска полиция, частни охранителни фирми и така нататък. И накрая е един орган, АД, е, виш орган за борба срещу различните видове дискриминация, орган, който се бореше срещу 18-те вида дискриминация, изброени във Франция, по, по, според происхода, пола, увреждания, сексуална ориентация и така нататък. Тези четири институции днес са обединени в един и същ орган, създаден по силата на Конституцията, а именно защитника на правата, което позволява да се канализират и насочат в е, е, една посока е, енергията и усилията на различните екипи, и на експертите, което ще ни позволи да обработваме около 5000 молби и жалби, които получаваме годишно. Имам три възможности за действие в трите области. Първо, уреждане на индивидуални случаи, с които сме сезирани. Второ, поощряване и разпространение на добрите практики. Трето, възможността да предлагаме реформи на парламента и на правителството. Просто исках да запозная колегиите и евродепутатите с тази нова институция, да ви уверя, че ще продължим по същия начин, както и до сега, сътрудничеството в рамките на източното партньорство, е, започнато от Полша. Напълно споделям е, предложението на госпожа Липович е, да разширим и към други страни е, в рамките на политиката на съседство, това партньорство и мисля, че това е една много интересна идея, особено е, след всичко, което преживяхме от началото на 2011 година. Трябва да е, разширим тази политика към страните от източния и южния бряг на Средиземно море, защото това е политика съсредоточена върху човешките права. И така ще обвържим с средиземноморската политика на Европейския а, съюз. Ние а, наистина бихме желали а, да направим това и пожелавам през 2012 година, ако Европейския съюз ни предостави средства, да организираме неколкодневно е, работна среща в една от е, страните партньори в Пол или в Полша или Париж, както и в другите, както решите за най-уместно. Благодаря ви. Dziękuję bardzo е, panu Dominikowi Bodi. Благодаря. Благодаря на господин Бодис. А, вие имате опит като а, депутат в Френския парламент. А, бил сте члени на Асамблеята на Съвета на Европа. И това ще ви позволи да използвате всички натрупан опит в тази нова институция във Франция, защитник на правата, която представлявате. Сега представяте на Европейската служба за външна дейност. Uh, invited... Благодаря за това, че ме поканихте и за това, че ми давате думата. Аз изслушах много внимателно всички партньори и представители на различните организации, правозащитни организации. Благодаря им за а, всичко свършено от тях. Искам с няколко думи да кажа какво, какво правиме ние. Е, източното партньорство работи първо на двустранна основа, след това на многостранна основа. Вие споменахте всичко това в е, вашите изказвания. А е, на двустранна основа се работи по проблемите свързани с задълбочаване на устойчивата демокрация, с с комисии по човешките, подкомисии по човешките права в, в, рам, в, рам, в рамките на обвързващи двустранни инструменти. Докато на многостранна основа се работи след срещата на високо равнище в Прага от 2009 година с цел ам, запълване на празнотите и управяне на освестна подсилване на структурите, борба срещу слабостите, а, констатирани през 2009 година в областта на демокрацията и устойчивата стабилност. Нека да ви припомня, че платформа 1 за демокрацията, стабилност и човешки права беше платформата, на която бе представен полско-френския проект и която ще бъде отправна точка за бъдещото ни сътрудничество. В момента изработваме новата работна програма, която ще бъде включена в многогодишната финансова рамка и ще включва някои неща, които на, на които вие много държите. Просто исках да ви кажа какво правиме ние от наша страна. Естествено, а, областите, които посочихте и които са засегнати в двустранното сътрудничество са обучението, дейности по ТАЕКС, глобални програми за изграждане на институционен капацитет. Всички от тези средства, които, които бяха заделени след срещата на високо равнище в Прага, не знам дали е, как е за другите страни, но примерно за Грузия това са средства, които са е, насочени и към е, службата за защита на права на човека. Това е от наша страна. Благодаря ви. Благодаря. А сега давам думата за дискусия. Госпожа Лохбиле е нашата а, пър, първа изказваща се. Благодаря, господин председател. Благодаря за тези интересни изказвания за свързването на национално равнищо. Първо, когато аз Работих в Германия като в организация от гражданско общество. Ние създавахме независ... независими институции, защото правителството не виждаше нуждата от това. Макар и да нямахме много сериозни проблеми, свързани с човешките права, беше много трудно да създадеме независими организации, защото е, всички организации, които са в е, досек и работят заедно с е, полиция, с съдебни власти и така нататък, винаги са подложени на голям натиск. Така че вашето Вашите доклади са много важни и много ценни. Затова знам, че това, което правите, не е, не е, много, е много сложно, не само да изпълнявате защото вие трябва не само да изпълнявате парижките критерии или принципи, а и да, да убедите и вашето гражданство, и ам, вашите власти, че трябва да разполагате със съответните мандати и правомощия за разследване и а, решаване на проблеми. Както каза е, колегата от Молдова, включително и когато става дума за е, разследване на проблеми, свързани с изтезания и мъчения в е, затворите. Колегата от Франция обясни структурите на институциите във Франция, но бих искала да ви попитам, доколкото имаше ли в във Франция е нещо като Министерство на човешките права или вече не? И ако, ако да, как, какви са взаимоотношенията ви? И второ, искам да споделя с вас, че об, обсъди. Искам, че разговарях с представителка на мрежа на националните институции за човешки права от Нова Зеландия. Е, няколко представители бяха тук в Брюксел по линията на един проект на ООН. Обсъдихме е, техните техните проблеми, техните е, структури. Те казаха, че имат и нови, и стари органи и институции. И така че това беше много, много важно и много интересно да обменим опит. Дори между държавите членки в Европейския съюз, като че ли не, не съществува така до, до един редовен форум за обмен на а, опит и информация. Така че е необходимо и би било полезно да се, да, да се създаде подобен форум. И затова, ето, обръщам се към външната служба, е, трябва да, се, да, да, ни, да, ни, да ни се помогне да се създаде един постоянен орган за координиране. А, бих искал а, е, да благодаря и на господин Кеджа, който представи изследването. Е, би било, би било полезно да разговаряме и с вашите експерти относно европейските стратегии, защото това би ни, би ни помогнало на нас, европейските парламентаристи, защото е съвсем възможно да, да, е, да е необходимо и много полезно да прибягваме до вашите експерти, до вашата експертиза, по, а, когато става дума а, за проблеми, които обсъждаме или изследвания, които възлагаме на някого. Господин Зем. за можливост дискус. Искам много да благодаря за възможността да участвам в, в дискусия, посветена на толкова важна тема. Когато си мисля как ще бъде организирана точно тази точка от дневния ред, не си представях, че дискусията ще се установи, че тази област е ключова за Европейския е, съюз. Инициативата за източното партньорство е на две години, но тя вече е, даде резултати и се радвам много, че Полското външно министерство даде тази идея и че тя се осъществява. Искам да споделя обаче и безпокойството, което изпитвам. Смятам, че ние всички очаквахме, че ще отсъства представител от Беларус, защото там не съществува такава институция. Бях убеден обаче, че ще дойде представител на Украина а, с. А, е, тъй като с Украина имаме доста въпроси да обсъдим. Надявам се отсъствието да се дължи на финансови проблеми, на процедурен проблем или е, може това да е, е друго потвърждение, че в Украина позитивните промени не настъпват много бързо. Има много проблеми с зачитането на основните норми в областта на човешките права в Украина. Така че нека да изясним какъв е проблема с изването на украинския омбудсман финансов, процедурен или абсолютно съзнателно е решено той да не участва в тази среща. Това да е политическо решение, взето на най-високо равнище. Когато говорим за омбудсмена, за зачитането на основните човешки права, ние навлизаме в една област, която има стратегическо значение за целия Европейски съюз. Спазването на човешките права е от съществено значение вътре в Европейския съюз, но това, което ни интересува днес – с особена сила е да гарантираме зачитането на, те, на човешките права в други страни. Страни, които са и ще бъдат, да се надяваме, партньори на Европейския съюз. Grywać tutaj Бих искал Европейската служба за външна дейност да играе малко по-активна роля в тази на посока. Ние обсъждаме това от известно време и както винаги сме заявявали, ние настояваме за по-активна роля на Европейската служба за външна дейност. Всички държави, в които са представени тук, винаги, е, е, имат силни представителства на Европейския съюз. Надяваме се, че в тези представителства ще бъдат изпратени компетентни дипломати, чиято цел ще бъде също да наблюдават спазването на човешките права и да оказват подкрепа на институциите, които са длъжни да гарантират зачитането на тези права. И слушах внимателно изказването на представителя на Европейската служба за външна дейност, който спомена за спомета, помощта за Грузия. Да, но Грузия не е единствената страна от източното партньорство. Така че бихме желали едно по-голямо присъствие. В заключение искам да кажа, че този про... проект е тук що прохожда и не бихме желали е, да приключи на края на полското председателство. Това е много ценна инициатива, която наистина е в сърцевината на Европейския съюз – и ние в Европейския парламент трябва да помислим как да подкрепим тази прекрасна инициатива. Благодаря ви. Има ли някой, който да иска още да вземе думата? Не виждам. Госпожа Липович искаше да вземе гласа. Chciałabym бързо serdecznie podziękować. Бих искала да благодаря госпожа председателката и господин заместник председател Земке за вашите изказвания. Искам да благодаря също и представител на Европейската служба за външна дейност и да говоря тук по този проблем, проблема с отсъствието на белоруския представител. Ние от самото начало искахме да поканим белоруски представител на тази инициатива, но от самото начало знаем какви проблеми съществуват в тази страна. Така че искам да предложа нещо, което е може би само мечта в момента, защото нямаме финансовите средства, но бих искал да предложа, ако все пак има такива финансови средства, ние да, ще може да приемем млади студенти или току-що дипломирани, които се, се интересуват за бъдеще, се занимават с проблемите с правата на човека, да им да дадем възможност да стажуват няколко месеца в рамките на а, институцията на полския омбудсман и благодарение един такъв, една такава програма може да се организира и ние сме открити а, да отворим тези стажове на всякакви други страни, които биха проявили интерес. Но тъй като а, за Белорусия има много млади хора там, а, които мислят за правата на човека, за които тази тема е много скъпа и може да устроим такъв вид сътрудничество. А що се отнася до сътрудничеството с Украина, ние имахме много интересни проекти. Съжалявам аз, че тук няма сред нас, не е сред нас и омбудсмана на Украина. И искам да кажа, че по време на нашите контакти не, не си затваряме очите пред тежките проблеми. Ние сме изключително отворени и откровени и това е валидно за двете страни на това сътрудничество. Искам да благодаря също и на, а, на френския омбудсман и искам да ви кажа, че Съвсем наскоро приехме една туниска и една египетска делегация, които ни посетиха. Тези млади тунизийци е, и представители на Египет много бяха изключително заинтересовани от нашия опит в рамките на източното партньорство и съм много отворена за такава, такова сътрудничество с нови страни. Искам да говоря също и за е, регионалното сътрудничество, защото тази тема беше засегната по едно време в дискусията. Сътрудничеството ни с е, омбудсманите, които са в залата, не се ограничават само до източното партньорство. Ние водим едно партньорство в рамките на Обединените нации. Състоя се един голям семинар с 15 представители на 15 страни, представителите на източното партньорство. Присъстваха също и представители на тези превентивни национални механизми и аз виждам голям шанс за сътрудничество за в бъдеще в това. Надявам се, че нашите колеги от източното партньорство ще, от, ще ни позволят да посетим затворните, както ние отворихме вратите им за тяхното посещение. И сега искам професор Кенджа, ако иска да вземе думата. Благодаря много, господин председател. Искам само да кажа, че след като няма въпроси към моето изказване, Значи, нещата са ясни. Аз много се получих много ценна информация от а, изказващите се и а, аз вече разполагам с доста обилна информация, но ще я допълна с а, всичко казано тук и ще се възползвам от а, възможността, от и от присъствието на омбудсманите и представители на институциите от страните, които обсъждам, обсъждаме, да ги помоля да ни предоставят цялата информация, която считат за необходима и която според тях би била необ... полезна за а, при привърш, приключване на изследването, защото ние разполагаме предимно с е, информация за техните институции, а не които идват от тях. И това е доста по-различно. Аз е, ще изпрата в, в, в, в е, писмен вид едно писмо до всяка една институция и ще се радвам много да, така, да възобновиме е, контактите и много ви моля, изпратете ни информация, свързана с вашата работа. Мисля, че това ще бъде най- най-големия принос а, за в следващите няколко месеца, за да приключиме наистина цялостната работа по това изследване. Благодаря. Дами и господа, разбирам, че няма други въпроси. А, всъщност. Бих искал да мина към заключението, освен ако някой иска да вземе думата. Господин Бодис, имате думата. Euh, благодаря, е, господин е, председател, съм, професор Гензи. Разбира се, ние ще ви изпратим всички необходими документи. Искам да се спра на една нова, на един нов аспект. Това е партньорството и добросъседските отношения. Е, госпожа Липович каза, че е получила е, че е приела египтяни, тунизийци. Вярно е, че виждаме нашите колеги от е, юга, които идват в Европа, които се срещат в рамките на двустранни е, споразумения, османи от други страни, но мисля, че ще бъде полезно да се структурира, става въпрос на европейско равнище, външните дейности, да се структурира една, едно сътрудничество по същия модел, което съществува в рамките на източното партньорство, защото идват хора от Египет, от Марокко, от Тунис, лица, които искат да работят, да развиват човешките права и се чувстват малко загубени, защото се сблъскват с сили, които са против тях. И те искат да носят, да носят историческа отговорност и ние като че ли изтърваваме нещата. И аз съм бивш парламентариста, сега защитник на правата. Според мен изтърваваме момента вратата няма да остане отворена непрекъснато. И тези, които на южния бряг на Средиземно море искат да, да, да развиват човешките права и да създадат трайни институции, трябва да бъдат прияти. По въпросите, които зададохте, госпожо председател, имаше един държавен секретарят за човешките права във Франция до по едно време, после изчезна и вече е част от Министерството на външните работи. Трябва да ви кажа съвсем откровено, че струва ми се, че защитата на правата на човека по-добре се защитава от независим орган, отколкото от членовете на правителство, защото един член на правителството при всички положения той трябва да бъде солидарен със своите колеги, министра на социалните дела, на правосъдието, на външните работи, така че той не е съвсем толкова свободен, колкото може да бъде свободна една независима институция, чието титуляр не може да бъде сменен от там и той е, остава за целия, целия мандат на мястото си. Вие зададохте въпроса дали има натиск, някакъв натиск. Ще ви дам същия отговор, който когато работех като журналист преди 20-30 години. Да, има, има натиск, но въпросът не е дали има натиск, а въпросът е дали може да се да се устоява на този натиск, но когато ние се съпротивляваме, този натиск спада постепенно. И трябва да действаме малко а, като с шлюза нали, в физиката. Колкото повече а, натиск има, толкова по-здраво се затваря вратата. Мисля, че трябва да се действа именно по този начин. Благодаря. Благодаря много. Благодаря много за тези заключения. Аз също искам да помоля господин госпожа председателката да ни обясни отсъствието на украинския представител, доколкото разбра, става дума за чисто технически проблеми, а не някакви други. Така че ако имате информация по този въпрос, ще бъде полезно да го знаем. Когато зададахме въпроса дали ще участват или не, госпожа Карпачова ми написа писмо, че е че е възпрепятствана да дойде, просто е свободна чак след 19 октомври. Така че нямаше други проблеми, но при всички случаи аз ще се обърна към нашата делегация за връзки с Украина, за да може на следващото им заседание да има и беседване с госпожа Кърпачова. Но Казвам, просто имаш от мен на писма. Добре. Благодаря. Искам да ви попитам дали е, някой от е, колегите и някой омбудсман да представи своите заключения. Имате една минута. Само казаното от грузинския колега за по-голяма ефективност на сътрудничеството. Обикновен Обикновено ходиме в, на Западна Европа, за да почерпим от техния опит и да извлечем полуки. Но мисля, че на следващата среща би било по-полезно западните колеги да дойдат от, от, у нас и да видят ние как как работиме и да си дадат сметка с какви проблеми се сблъскваме. И още нещо, как по принцип бихме, бихме могли а, били полезни в диалога между Европейския съюз и нашите институции. Е, наистина диалога трябва да бъде проактивен и ние бихме могли да бъдем посредника между европейските институции и нашите власти. Ако представители на Европейския парламент или ваши институции искат да се е, допитат до нас, искат да е, се обърнат към нас, ние с удоволствие бихме им предоставили нашите ресурси и експертиза. Благодаря ви. Благодаря, господин Андреасян. Друг? Прошу bardzo. Е, пани really short comment. Само много накратко. За да допълна казането от арменския колега. Ние можем не само да покажем на европейските си колеги а, кои сме, какво правиме, какви са а, проблемите, с които се сблъскваме, но можем и да бъдем и полезни на европейските колеги, защото ние сме наистина от една страна едни нови, млади институции, но от друга страна от посещения в държавите членки си дадах сметка, че нашия механизъм за превенция е много по-силен и много по-деен, отколкото в, да речем, в северните страни. Така че наистина бихме могли да споделиме опит. Разбира се, и ние можем да се получим от европейските колеги, но също времено и ние да им придадем нещо от своя опит. Дякую bardzo пани Татьяне Koncaria. Чи ktoś еще? Пани професор Сулейманова, прошу bardzo. Thank you very much. What I want to mention... Има все повече и повече инструменти, все повече механизми, но те са все по те са толкова полезни, защото по този начин можем да направим анализ на жалбите, които получаваме. И по този начин да разполагаме с повече информация и да ви я предоставяме. И включително и да допредоставяме тези информации на различни международни организации, включително и на Международен червен кръст. Тази година е година на защита на културните и социални права и по този случай ни организирахме много обсъждания, публични дебати с обществеността, с гражданското общество. Така че ние наистина набираме все повече опит, но наистина необходима ни е допълнително сътрудничество, допълнителна помощ от европейските организации. Ано, прошу uprzejmie. La capitolul uh, organizarea eventualelor întâlniri și Що се отнася до организация на евентуалните съвещания и продължаването на нашето сътрудничество в рамките на източното партньорство, аз бих предложил на, на моите колеги от източно партньорство да направим един предварителен обмен на, на, на, на, на теми, които ни интересуват и след това ние в, по тези теми да обменим опита, който сме придобили. Например, аз прилог, вече приготвих няколко теми, които могат да бъдат интересни за нашия обмен на опит е, Молдавс, молдавския защитник на правата може да представи тези теми и ще бъде интересно е, колегите от лично партньорство да представят своя опит. Може да обменим също и координатите ни, адресите ни. Може да стане малко по-неформално това. Така че на официално равнище ние също може да обменим адресите и е, координатите, което да структурира нашия обмен на информация и обмен на опит. Може да изберем е, някои теми, които след това да разгледаме вече в един по-широк формат. Благодаря, госпожа Липович. Е, бих искал да благодаря на господин Кенджия за доклада и заключенията, които представи, те са изключително важни за нас, но искам да се върна на въпроса за натиска. Натиска, който е, или по-скоро напрежението, което съществува между омбудсмана и е, другите институции. В рамките на нашето сътрудничество ние се опитваме да докажем, че това, което е важно, е да организираме съвещания, събрания всеки 6 месеца, например в Польша, с а, е, шефа на националната полиция и с а, министъра на вътрешните работи, както и с представители на други органи. И по време на тези съвещания ние представяме най-сериозните, най-спешните проблеми, с които сме се срещнали през последните 6, 6 месеца, следствие съответните е, жалби. И ако тези е, съвещания не дадат необходимите резултати, ние провеждаме един публичен дебат и ако пък и този публичен дебат, съответно, няма резултат, ние тогава се е, обръщаме към Конституционния съд. А, така че ние се опитваме да не окажем натиск върху полицията и Министерство на вътрешните работи да променят своите методи. Искам да благодаря също и на защитниците на правата за организацията защитника на правата, за организацията на една среща в Париж, който не се похвали за тази инициатива. Искам да говоря също и за значимостта на неправителствените организации. Критиката от страна на тези организации е изключително важна за нас, защото това ни позволява да не заспим на нашите лаври. Благодаря. Благодаря, господин Горенц. Искаше да вземе думата. Благодаря ви. Не можах да присъствам на цялото заседание, на цялата среща, защото имах друго, но това, което чух за ролята на омбудсмените и сътрудничеството им в рамките на източното партньорство е много важно, защото има пропуски, има места, където не се обръща внимание на човешките права. Ще ви обясня. Преди няколко години имаше скандал с незаконния превоз и задържане на затворници, които минаваха транзитно през Европа, за да достигнат до базата в Гуантанамо. И е, тогава, е, благодарение на един е, швейцарски е, докладчик, е, който много смело е, хвърли светлина върху всичко това. Към съвета на Европа. Въпреки това, има редица държави, включително държави членки, които, които понякога се нарушават човешките права. Искам да попитам всички омбудсмени как биха реагирали, ако, а науч, ако научат, че има а, м, тежки нарушения на а, човешките права, а, по различен начин ли а, постъпват при зачитане или незачитане на човешките права. Има една комисия за наблюдение на спазването на човешките права към съвета на Европа, която следи дали държавите членки изпълняват своите задължения, дали тази е, е, комисия е, дали има разлика между тази комисия, между е, Комитета за човешки права на ООН, между европейските организации и включително омбудсмените, които се занимават с е, човешки права. Всички са длъжни да спазват Европейската конвенция за правата на човека, но аз не съм убеден, че нещата навсякъде са розови. Е, госпожа Лох Билер. Мистер Геренс, <laughs> I would like uh... Господин Гюренц. В а, подготовката не, не, не, не сме предупредили а, омбудсменските а, а, организации, че този проблем ще бъде обсъден. В Страсбург преди лятото Дик Марти просто съобщи, че много от препоръкати не се е, изпълняват от държавите членки. Затова комисията Либе реши да изработи един доклад за проследяване на е, прилагането на мерките, защото имахме в предишния мандат един доклад Фарбър. Е, имахме и становище и просто искаме да обединиме всичките тези становища, за да можем да вземеме някакво решение. Да, раз, раз, разбирам, че не не, може би това не е подготвено предварително, но в крайна сметка от друга страна ние, ние се опитваме да даваме уроци на другите, а ние далеч не сме съвършени. За мен това е просто срам. И по-страшното е, че се нарушават правата на човека с а, до, до известна степен на съдействието на нашите правителства, които просто си замълчаха. Мисля, че ако нещата не, са, не се изяснат, просто ние не си вършим работата. Само защото господин Гюренс повдигна въпроса относно оценката на работата на институциите. Аз също споменах това при когато говорих за категоризацията на различните институции А, Б и С. Положението всъщност е следното. Става дума за акредитиране и всяка национална асоциация по правата на човека бива акредитирана и на всеки 5 години се прави оценка на нейната дейност и се ре или не реакредитира. От моя опит мога да кажа, че има проблеми с азербайджанска институция, която трябваше да бъде прехвърлен от категория А в категория Б. Имаше обаче възражение от страна на азербайджанския омбудсман. В момента нещата се преразглежда. А, същото въжи и за институции от Молдова в категория Б. Господин госпожа Лип... Лимсулейманова. Много интересен въпрос. Да, б... благодаря. Това беше много да. интересен въпрос. Извинявам. Много международни организации не са поставили подобен проблем. Ние на три пъти задавахме въпроси и на три пъти получавахме отговори, че не отговаряме на съответните критерии. Аз поисках от ОСС да полу... за, помослих за помолих значи, за експертиза. аз се обърнах и към а, Доминик Бодис да ни изпрати е, експерт. Ние сме абсолютно е, готови, открити. Е, ние сме готови да бъдем оценени, но аз просто неколкократно зададах въпроса на каква основа се прави тази оценка и не получих никакъв конкретен отговор. Знаете, че в някои международни институции има понякога политически интереси, които вземат надмощие над човешките права. А всички прегледи и всички анализи, които са правени на нашата организация до сега, не са констатирали никакви нарушения. Исках да благодаря на последния член на комисията за изявлението. Действително, това не беше темата на, днеш, на днешното събрание, но искам да само да ви информирам, че една наказателна процедура беше започната в Польша, защото някои обвинения бяха представени в а, Полша и след тази процедура ще мога да разгледам документите, които са свързани с, този, с а, това нещо. За момента нямам достъп до документите, свързани с процедурата, но разбира се, след това ще извърша необходимия контрол. Но аз искам, искам да протестирам също това, което казахте. Вие казахте, че искаме да научим нещо на другите, да даваме уроци. Не, в рамките на нашето сътрудничество и източното партньорство става дума за обмен. Обмен Разбира се, ние представим нашите решения, за които ние, с които сме доволни и е, горди, но искаме да научим нещо друго и от другите. Ние не даваме уроци, като говорим за нашето сътрудничество. Вашата забележка ми позволяват, говоря, ние, ние като Европейски парламент, ние даваме уроци на другите. Аз не говоря за вас, аз имам много уважение към това, което вършите. Моята грижа е да способствам да не остава повече никакви грешки и никакви пропуски в областта на човешките права. Вашата функция е изключително важна, изключ... давам си сметка за това, и... но мисля, че ние всичките имаме интереси повече да няма е, грешки, проблеми е, в тази област. Благодаря. Благодаря много. Давам си сметка, че още въпроси остават, но ще трябва да приключим сега този дебат, защото нямаме време. Искам да благодаря на нашите гости, че участваха в а, е, този така интересен разговор. Благодаря много, че представихте първите резултати, първите плодове от това сътрудничество, както го каза господин професор Кенджи, има успехи е, и вече се натрупва опит и което е една важна стъпка към, в нашето сътрудничество за в бъдеще и се надявам, че това сътрудничество ще продължи за в бъдеще, разбира се. Това, което беше казано, беше много важно. Става дума за един обмен, обмен на опит, да се учим едни от други. Страните, които е, преживяха период на преход, трябваше да решават известен брой проблеми, които възникнаха и бихме искали да споделим този опит с другите. Искам да благодаря на съавторите на тази инициатива, т.е. полския е, омбудсман и френския защитник на правата да продължат тази програма. Благодарим е, и на партньорите от е, Армения, Азербайджан, Грузия за тяхното присъствие тук. Господин Кенджа, благодаря за работата, която сте извършили, която представите, както и заключенията, които ще бъдат важни за нашата работа за в бъдеще. И ние сега трябва да приключим с тази точка от дневния ред и да преминем към следващата. И така, в дневния ред имаме размяна на мнение относно развитието на обстановката в Йемен. Имаме телефонна връзка с правозащитничка от Йемен. Тя е на момента на телефон на телефона. Имаме и представител на външната служба. Службата за външна дейност. Но или, или, или стойте но в мълчание, или ако обичате, напуснете залата, защото ще е много трудно да се чуем. So, um, uh, Баша. Господа Баша. Hello. Hello. Hello. Uh, good afternoon. Добър ден.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 арабските сестри за човешки права. А, ние вече сме обменили доста мнения по положението в Йемен на заседание на Комисията по външните работа. На миналата сесия в Страсбург Лейди Аштън а, говори за положението във вашата страна, а сега